Е, срокът, е, който политическите групи или е, минималният брой от 40 депутати, които могат да внесат възражения, е 24 часа. В сряда, съгласно